Мешер колег, collègues, Уважаеми колеги, добър ден. Микеле, мерси. Але, и така решенията на координаторите. Заседанието се проведе с нощи 21 януари. Копие е раздадено ако няма никакви възражения до 30, решенията могат да се сметнат за прияти. Господин, заповядайте. Благодаря. Добър ден. Госпожо председател, аз имам едно възражение и нека ви кажа какво е то. Координаторското заседание вчера показва, че четвърта точка, пакет за мобилност, записва едно решение отлагане на решението до следващото заседание на координаторите. Не го отложихме, не е правилно това, което е записано, не се споразумяхме за това. Не, напротив, говорихме много за различните мерки, които могат да се предприемат. Избрахме три варианта, по които трябва да се гласува. Имаше различни становища за това да го направим или да не го ли направим. Доста хаотично беше, трябва да кажа. Мнозина не бяха сигурни какво се случва, но в крайна сметка не се реши да се обсъди на следващото застание на координаторите. Вие, госпожо председател, обещахте да напишете писмо до председателя Таяни – за да се вземе решение на председателски съвет. Бих искал а, да кажа, че протокола не е точен и искам днес да се гласува а, в нашата комисия. Благодаря, господин Артук. Има ли някой друг, който иска да се изкаже? Няма. Желащи да се изкажат господин Вин Ван Декап. Ето, той чака. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. И аз вчера присъствах на стане на координаторите. Малко се обърках на това заседание. Беше доста объркано, но така или иначе не помня такова решение да е било взето. Това искам да кажа. Може би ще направите по-широко предложение на базата на различните становища. Така или иначе, обаче, до края на януари решение трябва да се вземе. Някой друг иска ли да се изкаже? Господин Теличка, заповядайте. Казахте, че не сте във форма, но все пак се изказвате. Давам ви думата. Добър ден. Надявам се да ми се оправи формата, която споменахте през едните часове и вие да допринесете за това. И аз бях на заседанието вчера. Мисля, че има объркване. То се причинява от различните ни позиции. Това, което трябва да кажа е... Вчера Що се отнася до пакета за мобилност, винаги при гласуванията свършвахме 50 на 50. Сега може да се върнем към координаторите, но едва ли, едва ли ще има гласуване, което ще е много различно от това 50 на 50. Според мен правилният подход е да има гласуване цялата комисия. Това е нашето задължение като координатори. Ако ние не можем да постигнем като координатори съгласие, трябва да се поиска становището на нашата комисия и, и тя да гласува по трите варианта, които бяха споменати вчера и а, които преди секунда един колега спомена. Господин Либерацки, заповядайте. А, госпожа Дамато преди това. Изчакайте господин Либерацки и след това госпожа Дамато. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос. Кой е въпросът, по който трябва да се гласува? Аз някакси не съм сигурен, тъй като няма яснота за какво ще гласуваме, за резултата, за стането на координаторите ли? Нищо не разбирам. Какво ще се гласува? Благодаря ви. Госпожа Дамато сега, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще отговоря по този начин на колегата, който току-що се изказа. Аз съм съгласна всички членове на нашата комисия да гласуват по трите варианта. Да се върне това в комисия, в пленарната зала или третото да се напише писмо на председателски съвет. Имаше мнозинство, мнозинство от координаторите. Секретариатът реши направи изчисление на базата на мнозинство. Ми хубаво, дайте да гласуваме тогава в комисията а, сами по себе си. Благодаря, госпожо Дамато. Последния, който иска думата. Госпожо председател, Нямам нищо против. Това се гласува в комисията Тран. Няма ли някакво време обаче да се отдели за подготовка на гласуването? Ако решим да гласуваме по това сега, е, не мисля, че има някакъв смисъл. Разбирам, че ще гласуваме, но това ще е добре да стане не преди 29 януари. Благодаря. Хубаво. Искам да ви припомня какво се случи вчера. Имахме заседание на координаторите. Що се отнася до пакета мобилност, дадах три варианта. Координаторите ги споменаха вече. Първа опция – гласуване в комисията по транспорт. Втора – направо в пленарна зала. Трета – връщаме се в пленарната зала – за да видим какво се случва. Първия вариант е какво ще гласуват групите. 24 гласа, ако е в пленарна и третия да поискаме от пленарната зала да го включи в дневния ред, за да може пленарната зала да е арбитъра. Това е. Сега вие искате от мен да гласуваме тази сутрин. Смятам, че това делегитимизира решението на координаторите. Така че няма как да стане. Това е на първо място. На второ място. Трябва да се гласува, за да се отиде в пленарната зала. Ако така се реши, но тогава е нужна подготовка. Тоест, пак няма да стане гласуването днес. На трето място Обратно на това, което каза господин Рике. Искам да ви кажа едно. Що се нас до пакета мобилност? Трябва всеки един от нас да поеме своята отговорност. Доста дълго текат нещата. Въпросът не е се гласува или не, а за изпращането на писмо. На пленарната зала. Тоест на председателски съвет да реши дали да го включи за дневния ред на пленарната зала. Има ли възражения? Мадам Меснер. Госпожа Майснер. Äh, ja, ehrlich gesagt, ich denke mal, es muss ja eine Regel. Сега, честно казано, трябва да има някакво правило. Вие казахте, че няма да е приемливо, но в крайна сметка това трябва да е записано. Какво може да се случи и какво не. А, оставам с впечатление, че много се точат нещата. Питваме се да вземем едно решение, не знаем дали е свършил съвета. Парламента е този, който трябва да реши. Така че трябва бързо да се решава. Мнозинството е при нас. Следователно, мисля, че това отговаря на правилата, както казаха Теличка и Ишмаел. Координаторите, когато не стигнат до съгласие, трябва да се обърнете към комисията и тя да гласува. Мисля, че трябва да е възможно това да стане и да се сформира становище днес. Uh, По време на дискусиите вчера имаше три варианта. Първо, да се обърнем към комисията, след това пленарната зала, след това се изпрати писмо на председателски съвет и те да вземат решение по въпроса. Аз лично мисля, че ще бъде странно да се обърнем отново към комисията и да се иска гласуване отново. Ако искаме такова нещо, преди това трябва да погледнем компромисите и да видим дали може да се направят промени към предложенията и след това да се гласува по нови предложения. Обръщането към пленарна зала, без да сме постигнали компромиси, ще означава много изменения и ще бъде много сложно гласуването, което ще бъде трудно. Така че смятам, че трябва да изпратим писмо на КОП, т.е. на председателски съвет и да кажем, че не сме могли да стигнем до решение. Ще дам думата на двама колеги и след това няма да давам повече думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Мислех, че сме решили правната служба или председателски съвет или други арбитри да участват. Ние, като членове на комисията, сме тези, които трябва да вземат решение, дали да се обърнем към пленарната зала или да изберем някои от другите два варианта. Това ще означава, че ще отложим нещата, ще преминат нещата за следващия мандат. Имаме три варианта и по тях трябва да се гласува. Господин Либерацки. И след това дебата приключва. Much, Благодаря. Мисля, че колегата Хук до е известна степен е прав. Искам становище на правната служба за свободата на избора. Кое е по правилата и кое не е по правилата. Окончателното ни решение трябва да остане в наши ръце. Миналата година през юни гласувахме, преди две седмици гласувахме Върнахме се към резултатите от юни миналата година. И сега искам становището на правната служба. Крайното решение искам също да се остави на комисията Тран. Merci beaucoup. Je vais clore ce débat. Приключвам дебата. De coordination sont prises. Взето е решение от координаторите но решение всъщност като такова няма. Следователно, нещата са съвсем ясни. Имаше мнозинство за това. Председателят на комисията по транспорт ще върне. Тоест, няма да върне, а ще изпрати писмо на господин Таяни, за да може председателски съвет да реши. Това означава конкретно, че няма да има вод в Комисията по транспорт. Това ще отиде в пленерна зала или може да отиде, може да се задействат нещата. Вчера стана ясно, че няма мнозинство нито за това да се върне в пленарна зала, нито да се върне в комисията по транспорт. За съжаление, това отива при председателски съвет. Те решават дали да го изпратят в пленарна зала или не. Няма да повтаряме нещата тук, защото тъй като няма мнозинство, не можем да действаме. Господин Ертук, защото след това има гласуване. Малко като Мадуро се произнесахте, ама нищо. Кейс. Описахте нещата ясно. Колегата Делун също. Вчера обсъждахме три различни становища. Отново вие повторихте това преди малко. Сега се питам обаче, тъй като това е, е много значимо, защо това не е отразено в протокола. Това трябва да бъде отразено в протокола, че има три варианта и като резултат от това ще изпратите писмо на председателя на парламента, за да го препрати той на председателски съвет, който от своя страна да реши как да процедираме от тук на сетне. Това трябва да бъде записано в протокола. Независимо от това, има също желание в тази комисия да се определи процедурата – не мисля, че е добре да се решава, не може да се гласува. Защото решението трябва да се вземе от цялата комисия по транспорт, а не от един или трима колеги тук. Господин Артук, ще променим протокола. Трите варианта ще бъдат ясно разписани. След обяд ще изпратим писмо на господин Таяни, където ще подчертаем факта, че за съжаление те трябва да поемат отговорност по това досие, т.е. председателския съвет. Искате сега отново да гласуваме по трите варианта тук, в Комисията по транспорт. Това не е възможно. Не мога отново да започвам дебата. Не може пак да има дебати. След това може да говорим, но сега не. Нямаше мнозинство. Като няма мнозинство, няма мнозинство. Ще Павел Теличка! Господин Теличка, заповядайте. Извинявам се, госпожо председател, но за мен това не е никакво заключение. Не мисля, че сме постигнали съгласие, решение. Това са вашите заключения, които почиват върху нещо. Не знам дали обаче върху становището на большинството. Не разбирам защо тези три варианта не се гласуват от комисията. Съгласен съм с господин Кохец, съгласен съм с господин Ертук, с господин Либерацки, с госпожа Дамато. Ние като комисия по транспорт искаме да решим как ще се процедира. И ако не успеем, чак тогава това трябва да бъде изпратено на председателски съвет. Но не виждам защо сега трябва да се пише писмо. Не го разбирам. Една част липсва и тя е между заседанието на координаторите и председателски съвет. И Между тях стои нещо, което се нарича комисия по транспорт. И един вид комисия по транспорт се отказва от отговорността си. Не съм съгласна. Алде като група не е съгласна. Искам това да бъде ясно записано в протокола. Приключвам дебата със следното. Чух, добре, господин Теличка. Добре разбрах, че искате да се обърнем към общата ни тук зала и тя да реши. Този това се говори вчера, но вчера за това нямаше мнозинство. Нито за вариант 1, нито за вариант 2. Не знам да и бяхте там. Секретариатът. Всичко това е записало. Господин Радек, благодаря ви. 24 за пленарна зала, 24 за да се върна в комисия по транспорт. Така че мнозинство нямаше вчера. Следователно. Приключвам. Този дебат се изчерпа. Трябва да има правила записани. Ако координаторите не стигнат до съгласие, това трябва да е записано. Секретарията трябва да знае. Комисията има права. Искам да знам правилата. Правилото е съвсем просто. След като няма мнозинство става на координаторите, не се приема никакъв вариант. Мнозинство нямаше. Следователно, правилото е да бъде изпратено досието на председателски съвет и те да го препратят към пленарна зала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 Започваме веднага за обмяна, с обмяната на мнение за е, гаранциите за въздушния транспорт при изтеглянето на Обединеното кралство. Докладчик Павел Теличка. Господин Злотовски и госпожа Демонта също. Три са досиетата, свързани с Брексит, в случай, че няма договорености. Координаторите решиха да процедираме по упростената процедура от 50 член от правилника. Процедурата е следната – или е, ще действаме без изменения, тогава предложението на комисията без изменения отива директно в пленарна зала. Освен ако определен брой е, депутати от е, повече от една политическа партия се противопоставят, минималния брой са 5 депутата. Втори вариант – да приемем изменения. В такъв случай докладчиците, Тоест, докладчикът единствено той може да предложи изменения на всички членове на Комисията по транспорт. И ако няма възражение от определен брой депутати от различни политически партии, минималният брой е 5. Моля, Микеле, говоря. Минимално 5 е, депутата е, това предложение ще се счита за прието, ако няма възражение. Към а, измененията ще гласуваме в комисията на следващото ни заседание. Сега давам веднага думата на господин Деличка, който е докладчик. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че представихте процедурата, така че колегите да са наясно, че нямаме никакво време, за да постигнем резултат, който ще може да обедини мнозинството в нашата комисия и в парламента. Затова трябва да действаме бързо. Каква е целта ми? В взаимодействие с докладчите в сянка искам да излезам с текст, който, по който да бъде постигнато съгласие още днес вечерта. Имам вече назначено а, заседание с докладчиците в сянка и ще отделим колкото е необходимо време, за да изготвим този текст, защото цялата тема си има сериозните отражение. Нека да кажа, че не става дума или за това, че генерална дирекция МУВ не пое инициативата. Просто предложението идва доста късно. Мисля, че така висшето ръководство на комисията трябваше да предвиди, че може да има вариант с твърд Брексит и е, съответно необходимостта ни е сега да минем през е, опростената е, процедура означава, че някой в комисията не е предвидил и не си е свършил работата на време, но не обвиняваме генерална дирекция МУВ. Дали е, ще става дума за Брексит или не, дали имаме време или не, винаги трябва да има оценка на въздействията. Тук реакцията на колегите винаги е една и съща. Какви ще са последиците? Ние е, се срещнахме с господин Зелмайер и ни казаха, че комисията ще, е, ако е, трябваше да се изготвя оценка на въздействието за всичко, нямаше изобщо да има Брексит. Но това не е оправдание. Отново не става дума за правомощията на DigiMove за решение по-нагоре. С цялото ми уважение към колегите от Обединеното кралство, ние сме наясно, че всичко, което ще се случи между днешна дата и датата на излизане на Обединеното кралство, ако няма споразумение преди самото излизане, ще се наложи да се обмислят различни версии. И това, което правим сега, може да се окаже и позиция за преговори в бъдещето. В такъв смисъл аз бих се въздържал от амбициите да отидем отвъд така, възможностите, които ни предоставя приложеното поле на документа за сега. защото това може да се отрази отрицателно на нашите позиции за преговори, ако такива преговори ще се случат в бъдеще. Би трябвало да решаваме нещата първо в полза на нашите потребители, естествено да има възможности за връзка и после в интерес на бизнеса. Изключително важно е, защото това е единствената възможност – преди да стигнем до момента на изясняване на позициите с комисията. Първо се поставя въпроса за таванните стойности или ограниченията. Аз, доколкото разбирам, тази клауза ще е свързана директно с това, че ако не е, формулираме такива таванни стойности, това може да наруши нашите позиции в е, преговорите по-късно. Но е, какви, какви ограничения ще решим като стойности, те трябва да бъдат достатъчно неутрални, така че да има достатъчен определен брой полети и частоти на полета, независимо от това какво ще се случи. Защото тук има така две последици. Последици за бизнеса и последици за потребителите. Трябва да има възможност да се планират и работни полети и полети за почивка за потребителите. Тук става дума и за бизнес, туризъм и не само трябва да намерим начин да решим въпроса, така че да не засягаме е, нито една от заинтересуваните страни. бих е, оценил високо пояснения е, от комисията по отношение на структурите за е, съответните собственици. Има различни позиции. Това зависи и кой от коя страна идва, за коя компания, зад коя компания застава и така нататък. Сложен е въпроса. Предложението на комисията може би заема някаква средна позиция. Готови сме да го огледаме. Най-голямото ни притеснение е, че времето ни притиска безкрайно и ще е много трудно да се въведе вариант за преразглеждане на ограниченията в един следващ момент. А също така и модела за структурата на собствеността не е толкова лесно да се преразгледа. Така че искам да чуя поясненията от комисията. Ще се срещнем с докладчиците в сянка днес след обед. Тук сега малко по-кратко един друг въпрос. Трябва да помислим какви задължения може би трябва да се очакват от трети страни. would also appreciate a comment from the Commission, and that is, uh, uh, you know, we have Става дума за случаите на коучер. Нека да видим и другото предложение за безопасност на въздухоплаването. Там няма предвидени данни. Разбирам, че има много аспекти е, на цялата тематика. Една от тях е, е свързана с съвета и правомощията. Е, в бъдеще ще има и много различни взаимоотношения между институциите. Същевременно не съм сигурен, че трябва така да процедираме. И в такъв смисъл това е аргумент в подкрепа на предложението на комисията. Знаем къде са правомощията и в бъдеще трябва да търсим възможно най-тесни взаимодействия с Обединеното кралство, но трябва да имаме и възможност да си запазим предимствата. Едно споразумение за въздухоплаването, слагам го в кавички, е необходимо да бъде е, сключено максимално скоро. Това са основните коментари, които искам да направя. Обръщам внимание и на колегите. Докладчиците в сянка съм сигурен, че го знаят. В момента очакваме разяснение от комисията, следим какво се случва в съседа, в съвета, извинете, и трябва да стигнем до заключение, което да е от полза за нас и да имаме предвид и някои други позиции в съвета. Благодаря, господин е, Теличка. Господин Златовски, имате думата.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 Брексит е голямо предизвикателство и за Обединеното кралство и за Европейския съюз. Независимо от окончателния резултат от преговорите, ние трябва да имаме готовност за вариант да няма съгла... споразумение. Целта на текста е да се подготвят страните членки за хард Брексит. Ако с цел да има достатъчно взаимовръзка между настоящите и последващите е, регулации. Използването на въздухоплавателни средства само с сертификация на ИАСА е въпроса тук, т.е. те ще могат да продължат и след Брекзит. За да може да има контрол в прехода от ИАСа към сертификация на Обединеното кралство, трябва да даде достатъчно време за получаване на този сертификация по член 63 от регламент 1039. Карена не смята, че трябва да се въвеждат кой знае колко сериозни изменения. Предлагаме да се приеме текста без изменение. Да се удължи срока на сертификатите с 9 месеца е абсолютният минимум. Затова сме готови да приемем всякакво предложение, което цели този период да бъде по-дълъг. Ще обсъдиме това с докладчиците в сянка. Има и проблем с това, че няма оценка на въздействието, но предвид колко е кратко времето, съгласни сме с комисията, че да се очаква сега да се направи такава оценка ще е твърде сложно. Затова се надявам да сте готови да сътрудничите, особено доклад сте в сянка и очаквам коментари. Госпожа Деманте. Благодаря, господин председателю. Ще кажа нещо подобно за транспорта, за стоки. И там е ускорена процедурата за одобрение. Няма време. Иска се да се гарантира свързването на транспорта с стоки и връзката с Обединеното кралство. Хубаво е бързо да решим, а не тази комисия и парламента да се окажат в натиск накрая или под натиск. При липса на споразумение, транспортните е, служб, услуги, свързани с токи, ще се ще следват европейското право, ще се загуби лиценза, който има който се дава на превозвачите, които пътуват по пътищата и така няма да има достъп до общия пазар на Съюза. Аналогично би било положението, както и за транспорта превозвачите от Европейския съюз, които отиват в Обединеното кралство. Нужни са временни мерки, за да се регулира транспорта на, или превоза на стоки между Обединеното кралство и Европейския съюз, за да се избегнат евентуални дестабилизиращи моменти, свързани а, с а, излизането на е, Обединеното кралство. Правата, които се дават на превозвачите от Миналното кралство, трябва да отговарят на нормите на Европейския съюз и ще е необходимо да се гарантират еквивалентни права на превозвачите на стоки пък от Европейския съюз за влизане в Обединеното кралство. Имаме един пети член, който гарантира точно този принцип на еквивалентност и реципрочност. Четвърти член пък се споменават настоящите норми в Европейския съюз, после казвам четвър, е пети член, който говори за равенство на правата и комисията може да приеме делегирани актове. След това има шести член, който е свързан с леалната или е, леалната конкуренция. Е, точно такава еквивалентност се търси за да има еднообразни мерки от едната и от другата страна и да има леална конкуренция. Това се прави с делегирани актове, може да има сътрудничеството, сътрудничество между Европейския съюз, Съединеното кралство, контрола също да е общ и така. И накрая към Европейската комисия се обърна да поясни как говори за мерки, които отговарят на нуждите. Какво означава това? Това е записано в пети член. Не, в шести член. Втора линея. С точка да се приемат добри мерки или нещо подобно. Записано е същото и в пет. Казано е това, но не е ясно. Ако може да ни обяснят какви са тези мерки, които ще са нужни или са релевантни и така нататък. Имаме нужда от яснота. Това е. Днес след обяд ще има до което си в сянка. И разбира се, съм готова да приема предложение на колегите. Благодаря. Мерси, шер рапорт. Благодаря на уважаемите докладчици във сянка за представяне на различните текстове. Сега съвсем набризо, набързо по една минута давам думата на колегите. Господин Дегранде де Паскуел, имате думата. Една минута. Много жалко е, че имаме толкова малко време по упростената процедура. Реално ограничаваме дебата за нас и за комисията. Съвсем накратко по процедурни въпроси. Пет коментара имам. Първо – вре, е, референтните стоености за частота. Е, те са от 2018 предложението е много съмнително. Е, спод, полети с споделяне на кодовете. Тук в споразумението не се предвижда това и хиляди пасажери ще бъдат ще се сблъскат с закъснения. Трето. Трябва ясно да коментираме какви ще са допълнителните проблеми. Комисията регулира правата за трафик. Това трябва да е национално право. И пето, мониторинг трябва да искаме е, докладчика да, се включи, да включи тази тема, защото валидността на лицензите трябва да е, фигурира. Не можем да бъдем гъв, безкрайно гъвкави при е, канцелиране на правата на пътниците. Въпросът е и какви критерии могат да бъдат въведени и какви изменения. Евентуално трябва да има някакъв разумен период на удължаване на валидността на лицензите. Надяваме се, че ще постигнем подходящите решения. Благодаря. Ако обичате, спазвайте ограничението на една минута, госпожа Фостер. И аз може би ще говоря малко по-дълго. Съвсем накратко. Съгласна съм с редица неща изтъкнати от докладчика и току-що изказали се. Не се отчита факта, че има 6% увеличение на трафика за 2019 година. Вероятно ще има такова увеличение и то трябва да се отчете от авиокомпанията, от летищата и така нататък. Много от местата вече са продадени. Може ли да очакваме, че някой ще вдигне телефона и ще звънне на някой потребител да му каже, че вакансията му няма да се състои? Получих информация от ТУИ, от ИАТА, ТУИ, знаете, е една много уважавана фирма. Те много се притесняват, защото пет от техните подразделения Белгия, Франция, Швеция, Холандия, Германия няма да могат да оперират по силата на правилата, които се задават в момента. Надявам се, че ще се приеме споразумението за изтегляне на Великобритания и няма да стигнем до това положение, което обсъждаме, но както каза и колегата от Испания. 5 милиона допълнително места се предвиждат за лятото. Една трета от тези места са за британски туристи. Ще каже ли някой на Испанското Министерство на туризма, че тези туристи няма да дойдат, дори и да са си запазили вакансиите? Освен това, американците също имат известно право. Много се работи за споразумението Открито небе. Знаем, че американците са много недоволни от онова, което се случва в Европа. Те смятат, че онова, което се предлага, нарушава буквата и духа на споразумението за свободно предвижване на самолети между САЩ и Европа. Затова приканвам комисията да премисли и ние трябва да се опитаме да решим проблемите, защото идеята ни е една и съща – Искаме нещата да са упростени, да се приеме споразумението, но нека преди това да се случи да се вземем с практическите проблеми. Това досие е едно от най-разочароващите, които сме виждали от комисията. Ако всички говорят по две минути, мога да ви гарантирам, че няма да свършим и до 3 часа. Така че или ще казвате моментално основното, и, основното и ще си спазвате времето, за да можете и колегите да се изкажат. Господин Далунде за една минута. Благодаря. Съвсем накратко ще компенсирам. Разгледах предложенията. Като цяло ние сме съгласни с общата позиция на комисията макар че естествено комисията можеше да ни представи плана малко по-рано. Така щяхме ние да имаме повече време. А иначе другите неща са приемливи за нас. А сега директно преминаваме към доклада на господин Злотовски. Господин Гигалът, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че след отхвърлянето на проекта в британския парламент, е, ние се опитваме да се вземем с Брексит по някакъв начин. Що се отнася до авиационната безопасност, тук няма кой знае какви проблеми. Аз не съм разговарял с всички заинтересовани страни все още, затова ще бъда особено предпазлив. Съвсем накратко съответно, много е важно да се запази нивото на безопасност, дори и да има излизане на Великобритания без сделка. Искам да кажа, че има твърде голяма раздробеност понякога, що се отнася до спазването на авиационните стандарти. Да не говорим, че трябва да се вземе предвид и цялостното състояние на самолетите в Европейския съюз. Мисля, че някои от елементите на предложението са обвързани с съществуващото законодателство и това е нещо хубаво. Що се отнася до стандартите за безопасност, те трябва да се спазват и след като Великобритания излезе от Съюза. Съответно, мисля, че предложението на комисията е важно. То прехвърля действието на нормативни актове към всички страни, които са част от споразумението по ЕАСА. Господин Земке го няма, господин Ван Милтенберг и той отсъства. Господин Теличка ще го представлява. Заповядайте. Благодаря. Госпожо председател, колегата отсъства и се извинява. С удоволствие ще го заменя в рамките на полагащата се минута. Дали ще има сделка или не, казва колегата, ние трябва да сме готови. Съответно, той приветства предложението, което ще гарантира гладко излизане на Великобритания, не трябва да се пречи на дейността на компаниите, които строят, оперират или поддържат самолетите. Те трябва да продължат да работят както до сега. Много от частите, които се използват в самолетите, не се произвеждат от когото и да е в Съюза. И Великобритания има важна роля – много е важно да се запази авиационната сигурност, дори и Великобритания да стане трета страна спрямо Съюза, За това предложението не трябва да въвежда по-строга регулация спрямо авиационната безопасност. Благодаря, господин Теличка. Господин Тейлър има думата. Et pour la Gué, madame, n'est pas Nous venons désormais Отговори е представителя не е тук. Докладът госпожа Демонте. Госпожо Клун, имате думата. Благодаря. Никой не иска да работи по такова досие. Да се надяваме, че то няма да се използва, но трябва да има мерки в случай на непредвидени ситуации. Винаги трябва да има план Б по отношение на определението за двустранен превоз, искам да разбера за какво точно става дума. Надявам се, че няма да има проблеми при преминаването на превозни средства от Ирландия през Великобритания към континента и обратно. Трябва да се подобри дефиницията. Британските оператори, които ще използват така наречения сухопътен мост между Дувар и Кале, транзита през Великобритания към Ирландия, съответно към континента. Всички тези въпроси трябва да бъдат разгледани и това ще се случи днес след обед. Каботажа, операторите, лицензите за британските оператори, европейските оператори, всичко това трябва да се съобрази спрямо европейското законодателство. Благодаря. Благодаря, господин Злотовски. Имате думата. По доклада на госпожа Демонте. В нашия ocenie, в ocenie групи ЕКР, най jest с tym За нас в групата на ЕКР най-важното е да се предостави възможност за предоставяне на всички услуги с транспортен характер след Брексит. Каботаж, шосеен транспорт и така нататък, без каквито и да било ограничения спрямо достъпа до пазарите, защото различните фирми ще пострадат. Има много фирми от различни страни, които предоставят услуги във Великобритания. Много е важен въпрос за различните видови, видове автобусни превози. Имаме споразумения за вътрешно автобусните превози, но когато Великобритания напусне ЕС, тя няма да бъде вече страна по това споразумение. Съответно, това ще означава, че няма да е възможно да има транспорт на пътници, защото няма да има правно основание. И това ще бъде фатално за компаниите, които предоставят подобни услуги. Надявам се, че днес след обед ще изгладим всички въпроси. Благодаря за думата. Искам да благодаря на комисията за този подробен доклад. Никой от нас не знае какво ще се случи. Бъдещето не е ясно. Всички през последните дни и месеци се чудим какво точно ни очаква. Наша задача е да гарантираме сигурност за отрасъла, да гарантираме, че няма да има бариери и предизвикателства пред економическите оператори и не на последно място по отношение на социалните права на онези, които са заети в този отрасъл. Искам да кажа, че транспортните фирми сега са доста предпазливи когато говорим за фирми, които постоянно се занимават с превод превоз на товари в Великобритания. Те задават много въпроси и не им се иска да се приемат мерки от спешен характер. Мисля, че всяко едно решение трябва да е насочено към премахване на бариерите. И сега господин Тейлър. Благодаря, госпожо председател, съвсем накратко. Независимо от това какво смятаме за решението на британското правителство за излизане, за протокола. Искам да кажа, че това решение е невероятно тъпо и деструктивно. Та, независимо от всичко това, трябва да гарантираме равнопоставеност, що се отнася до шосейните превозвачи от Великобритания и ЕСА. Вероятно ще има проблеми, особено що се отнася до проверките и контрола, що се отнася до транспортирането на животни и различни типове храни. Мисля, че това предложение трябва да бъде проучено допълнително и вероятно ще се внесат изменения. Благодаря. Е, и така. Обръщам се към комисията, обръщам се към председателя. Има всъщност двама души, които са от комисията. Те ще говорят за тази тема. Много ви моля бързо, защото закъсняваме. Um, Благодаря, госпожо председател. Ще говоря по двата текста за авиацията и след това колегата Елизабет Вернер ще говори за шосейния транспорт. В началото искам да припомня, че основната и единствена цел на това предложение е да се смекчи въздействието на онова, което може да се случи, ако Великобритания излезе без споразумение. Това естествено не искаме да се случва, но то може да се случи поради решения, които ще се вземат на друго място. Затова нашата задача е да се опитаме да смекчим въздействието върху операциите, е, предприяти в рамките на 27-те. И ясно е, че мерките, които са със спешен характер, няма как да бъдат същите спрямо положението, което цари днес на вътрешния пазар. И е ясно, че няма как да има споразумения, права, достъп до пазара, които да са абсолютно същите, както по-настоящем. Всичко това ще се уточни в рамките на бъдещото споразумение с Великобритания като трета страна. Всяка една фирма, всеки един гражданин трябва да се приспособи към евентуален Брексит без сделка. Много пъти вече сме казвали на гражданите и на фирмите какво може да се случи, ако се стигне до такъв Брексит и какви промени трябва да се внесат. Много документи сме публикували, много информационни кампании сме имали в сектора на авиацията с помощта на ЕАЗа, никой не може да каже, че не сме си свършили работата. Всеки трябва да се подготви сам. Мерките с спешен характер ще се въведат тогава, когато е, физическите или юридическите лица не могат да се подготвят по някаква причина. По отношение на безопасността. Какво представлява подготовката. Казахме на пилотите, които имат лицензии за правоуправление от Великобритания, да ги прехвърлят в Европа. Хиляди механици, капитани и пилоти се занимават с това в момента. Има неща, които няма как да се предвидят. Например, съществуването на някои части за самолети, които няма да могат да бъдат поставени в самите самолети, ако не се предприемат меки със спешен характер. След Брексит имам предвид. Нашата задача е да покрием всички възможни случаи, които могат да възникнат. Естествено, в хода на разговорите на съвета може да се вземе решение и за допълнителни неща. В съвета се предлагат минимални корекции и уточнения, които в крайна сметка не променят нашия подход. Днес в съвета има допълнително разискване по въпроса, тъй като става дума само за корекции и искания за пояснения. Аз бих предложил вие в парламента да работите така, че да се приемат текстовете максимално бързо и вие да приемете тези искания за дребни поправки. По отношение на предложението за достъп до пазарите. Чух какво каза господин Теличка и ние смятаме, че не трябва да има допълнителни свободи е, в страни от тези, които са включени тук, е, така наречената свобода номер 3 и номер 4, да се лети до Съюза и извън Съюза. В бъдещи допълнителни свободи ще трябва да се договарят е, допълнително в контекста на цялостното споразумение. Що се отнася до собствеността? Господин Теличка говори по този въпрос. Ние смятаме, че точно по този въпрос авиокомпаниите могат да се подготвят. Още през лятото на 2017 година започнахме да говорим по този проблем и мога да ви информирам, че голям брой водещи авиокомпании вече са се подготвили и наистина са готови да работят по силата на правилата за собственост и контрол. Няма да има нужда от специални разпоредби. По въпроса за обема на трафика. Аз отново изслушах онова, което имаше да каже господин Теличка. Каква е нашата идея? Тъй като става дума за мярка от спешен порядък, идеята е да се гарантира минималното ниво на свързаност за гражданите и фирмите. Възможността да се пътува от точка до точка. Смятаме, че ако се отчете обема на трафика от 2018 година, онези, които трябва да пътуват тази година, 2019, ще могат да пътуват дори да има излизане без споразумение. Господин Теличка спомена и въпроса за датата. Има крайна дата, крайен срок за излизане от сила на мерките за достъп до пазара. Тя е приравнена към така наречените сезони на Ията, значи малко или много 12 е, месеца, считано от днес. Е, и имаме и 9 месеца, които се дават за притежателите на сертификати, за да се обърнат те към ЕАЗа и да получат е, сертификати на трети страни. По отношение на споразумението ЕСА и САЩ. Искам да гарантирам, че идеята е напълно да се е, зачитат е, ангажиментите, които сме поели в рамките на различни споразумения. Нямаме индикации от САЩ, че американците гледат по малко по-различен начин на цялото това начинание. Така ще приключа, госпожо председател. Остава ми само да ви кажа, че трябва да се действа бързо. Извиняваме се, че предложението се появи толкова късно. Колкото по-бързо се приемат тези предложения, толкова по-бързо администрациите в държавите членки ще могат да издават разрешителни за авиокомпаниите, защото има нужда от такива по-настоящем. Благодарим ви за активното сътрудничество и благодарим за това, че прокарахте тези досиета по бързата процедура. Готови сме във всеки един момент да помогнем на докладчиците, стига те да поискат такава. Благодаря. благодаря. И аз ви благодаря. Заповядайте. Моля ви много бързо. Uh, благодаря. Няма да повтарям казаното от Филип във връзка с процедурата и общите виждания спрямо тези мерки. Много ще сме благодарни, ако работите бързо. По отношение на шосения транспорт разгледахме допълнителния план. Знаете за така наречения ECMT, един международен форум. Онова, което се предвижда като мерки в рамките на разпоредбите на този форум, няма да е достатъчно за 2019 година. Затова трябва да се действа по силата на спешни мерки, за да се гарантира обществения ред. Можем да дадем на Великобритания временно права, които биха позволили на операторите от страната да се радват на минимален трафик и да се гарантира едно минимално ниво на свързаност, но тези правила ще бъдат ограничени във времето и по силата на обхвата си. По-конкретно Европейския съюз може едностранно да даде на операторите, превозвачите от Великобритания, възможността да превозват стоки между Великобритания и ЕС, но това ще зависи от това дали Великобритания ще даде еквивалентни права на операторите от Съюза. И ще зависи освен това от това дали Великобритания ще продължи да спазва различните стандарти в сектора на шосейния транспорт. Освен това очакваме от Великобритания да гарантира, че ще има и равнопоставени условия. Искам да подчертая, че ние считаме, че Съюза е една територия. Това означава, че търговията в рамките на държавите членки ще може да продължи да се осъществява по същия начин. Търговията ще може да тече по същия начин, но когато има преминаване в Великобритания, това вече ще е трета страна, но няма да има негативно въздействие или някакво въздействие върху услугите и транспорта в рамките на оставащите 27. По въпроса на госпожа Делмонте има разпоредба, която позволява на комисията и изисква от комисията да наблюдава спазването на правата. Освен това, ние трябва да гарантираме, че се спазва лоялната конкуренция, че има равнопоставеност. Комисията може да предприеме съответните мерки, ако това не се случва. можем да обясним малко по-подробно какво може да се случи. Ще предложим да се премахне временно прилагането на съответните мерки, ако не се дадат еквивалентни и съразмерни права. Може естествено и да се въведат ограничения по отношение на капацитета или броя на курсовете. Може да има и оперативни ограничения, които биха могли да бъдат въведени. Освен това искам да отговоря на госпожа Клон, която попита за транзита в рамките на територията на ЕС. За нас, например, е ясно, че така наречения ирландски сухопътен мост към ЕС ще се покрие. Тоест, транзита през Великобритания ще се покрива. И накрая, относно въпроса на господин Золотовски за каботажа. Каботажа не е стриктно необходим за да се гарантира обществения ред. Тоест, е, това предложение не е еквивалентно по своя характер на останалите спрямо гарантирането на гладкото функциониране на единния пазар. Това ще се случи само ако се предвидят и се въведат нови отношения с Великобритания. Попитахте и за... Може ли да приключва така за председателката? Относно автобусните превози, ако Великобритания стане член на споразумението Интербас, е, всичко ще е наред. Това трябва да реши тя, след като стане трета страна. Искам да ви припомна каква е процедурата за докладците. Има изменения, които трябва да се приемат от комисията преди 24 февруари. 24 януари. Това означава, че почти няма време. 24 януари. Ако нямам възражения, тези изменения могат директно да отидат в общото заседание. Sauf s'il y a des objections. Dans ce cas, l'ensemble. В такъв смисъл, на 4 феврари ще се гласува по всички тези становища. 29 март 2019 година. Преди това обаче трябва да бъдат замразени тези неща. Добре, това беше. Преминаваме към гласуване. Je vais regarder si nous sommes Regardez si nous avons atteint le quorum. Нека да видим дали има кворум. Allez, on ouvre le vote pour euh, voir le nombre. И така, нека да видим колко депутати има. Започваме веднага с освобождаването. Добре. Започваме с доклада на господин Пруст за освобождаването. Започваме с гласуването. Господин Пруст, освобождава на отговорност 2017 година на Европейската комисия. Изменение едно за. Против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 въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега нека гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте. Социалистите имат един повече. Voilà. Allez, je ferme le vote. Прекратете гласуването. 35 за, 6 против. Браво на господин Пруст. Продължаваме. Леонтини. С доклада на господин Леонтини за преминаването към железопътен транспорт. Едно за, против. Не, не, on est sur Shift to Rail не, Shift to Rail. Това гласуваме. С какво искате да започнем? С Емза ли? Добре, с Емза започваме. Allez, on commence par l'Agence européenne du maritime. Vous êtes... Да, това е Агенцията за морска сигурност. Едно, за, против, въздържали се, приема се. Две, за, против, въздържали се, приема се.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 И сега гласуваме целият текст за ера. Край на гласуването. Приема се с мнозинство. Сега стигаме към така наречения Shift to Rail. Първо изменение за.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 Край на гласуването. Приема се с мнозинство. Благодаря ви. Текстове за освобождаването отговорност бяха прияти всички. Те бяха свързани с агенциите. Сега преминаваме към предложението, свързано със специалните правила за максималната дължина на кабини с подобрени аеродинамични характеристики, енергийна ефективност и безопасност. Докладчик съм аз. Започваме да гласуваме. Едно за. Виждате ли го това? Ето, той лист имате ли го? Доклада на госпожа Карима Дели е това. Але, вузият! Готови ли сте? Але, он ива! Започваме. Едно. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Две за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега целият текст – на гласуване подлагаме. Започнете гласуването. Край на гласуването. Браво, Браво, госпожо Дели. Много добре сте се представили. Сега гласуваме мандата за преговори. Моля, гласувайте. Le е est Гласувайте електронно. Край на гласуването. Край. Et le vote des négociations Одобрено с голямо мнозинство. Et nous continuons sur le rapport de M. Zille sur l'axe. Е, продължаваме доклада на Роберт Зиле. Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози. Започваме. 37 изменение за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Amendement 37. Allez, je ferme le vote. 37 изменение, край на гласуването, отхвърля се. Компромис 1 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за. Против, въздържали се. Не е много ясно. Мисля, че се приема, но нека да проверим електронно. Моля, компромис 2. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Изменение 107 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим. 107 изменение. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването.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 Моля, гласувайте. 171-172. Гласуваме, моля. Край на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Продължаваме три идентични изменения. 173 до 175 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Две идентични. 176, 177 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 178 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Две идентични. 179, 180 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11.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 въздържали се, отхвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се. Не е съвсем ясно. Макар, че смятам, че е прието, нека да проверим електронно. Компромис 16, моля гласувайте. Край на гласуването. Одобрен с голямо мнозинство. компромис 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 371. Идентично с 35. За. Против. Въздържали се. Приема се. 36. За. Против. Въздържали се. Не е много ясно. 36-то изменение гласуваме електронно. Край на гласуването. 36-то изменение. Приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, не е ясно отново. Нека да проверим електронно. Компромис 18. От социалистите има един в повече. Край на гласуването. Компромис 18 се приема с голямо мнозинство. 383-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 389. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 390. За против, въздържали се, отхвърля се. 391 за, против, въздържали се, отхвърля се. Две идентични. За, против, въздържали се, отхвърля се. 395 за, против, въздържали се, отхвърля се. 394 за, против, въздържали се, отхвърля се. 396 за, против, въздържали се, отхвърля се. 397 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, да проверим последното. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 20 за. Против. Въздържали се. Прият. 406 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 46 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, при... проверяваме електронно изменение 58. Край на гласуването. Приема се. Прави бяхте. Компромис 25 за. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 68 за. Против. Въздържали се. Отпада. 69 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 26 за против, въздържали се, е, приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за. За, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се. Не е ясно. Моля. Нека да гласуваме електронно. Гласувайте. Край на гласуването. Одобрено с голямо мнозинство. Сега окончателно гласуваме по доклада на целия текст на господин Зиле. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Докладът е прият с мнозинство. Поздрави за господин Зиле. Още едно гласуване, последно. Не сме приключили с гласуването. Моля ви, оставете, останете съсредоточени, имаме още да гласуваме. Гласуваме по е, предложението за е, сключване, е, за създаване на транспортна общност. Един вод гласуваме електронно. Моля, гласувайте електронно. Le vote est Край на гласуването. Прието с голямо мнозинство. Благодаря ви, скъпи колеги. Сега очакваме представителите на румънското председателство, за да обменим мнение с госпожа министъра на транспорта. Давам пауза от десетина минути и след това ще започнем. Няма и представители на комисията още. Нуно! Nous nous В 10 часа и 52 минути ще започнем отново.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

Mes chers collègues, nous allons prendre séance. Колеги, нека да започнем отново заседанието. За нас е голяма чест да посрещнем госпожа министър на транспорта, госпожа Рована Плум, която ще ни представи приоритетите на румънското председателство. Румъния започна председателството на 1 януари с много амбиции. Нека да сега чуем вашите приоритети по основните измерения на транспорта, връзката и, и устойчивото развитие. Досиетата, свързани с транспорта, имат сериозно отношение върху живота на гражданите и изграждането на вътрешния пазар. Затова е изключително важно да инвестираме в европейските транспортни мрежи, което ни води и до постигане на общите цели. В такъв смисъл се надяваме, че ще си сътрудничим добре с председателството и ви пожелавам всичко най-добро за председателството. 15 минути имате, за да ни представите приоритетите. След това ще дам думата на координаторите и всички колеги, които искат да се изкажат. Заповядайте, госпожо министър. Благодаря, госпожо Дели. Уважаеми депутати, дами и господа, добър ден! Искам да споделя колко голямо удоволствието за мен да бъда тук, за да ви представя приоритетите на румънското председателство на Европейския съвет в толкова важен сектор като транспорта. Благодаря ви, че ми давате възможност. За, като начало, нека да представя контекста и общите цели на румънското председателство. Ние слагаме акцент върху европейските ценности и подкрепа на европейския проект. Целта е да консолидираме този проект посредством политиките, които, по които работим заедно. Ние сме обърнати към гражданите. За нас е много важно да отговаряме на но да посрещаме нуждите на европейските граждани, да бъдем прагматични. Надяваме се да бъдем в добър диалог с вас, скъпи евродепутати, а и с другите европейски институции, да бъдем честни посредници и да работим за постигане на консенсус. Както каза госпожа председателката, нашето председателство е и амбициозно, и реалистично. Амбициозно е, защото искаме да предвижим доста досиета за много кратко време, като стигнем до три странни срещи с вас. И е реалистично, защото ни очакват много предизвикателства. Брексит, избори за Европейски парламент – многогодишната финансова рамка и така нататък. Мотото на румънския Румънското председателство е кохезия или сближаване и общи ценности. Платформата на председателството се опира на четири стълба Европа на конвергенцията по безопасна Европа, Европа като силен актьор на международната сцена и Европа на общите ценности. Сектора на транспорта е към първия стълб Европа на сближаването или конвергенцията. Работиме за устойчива мобилност, за економически растеж и конкурентна способност. Политиките, които разработваме, са е, насочени към постигане на сближаване и конвергенция за устойчиво и справедливо развитие за всички граждани като се работи за цифровизация, устойчива многомодалност. По този начин е, ще увеличим и конкурентоспособността. Възползвам се от възможността да изразя моята благодарност за постигнатите резултати от подходните председателства. Работата ни заедно с вас е, ще е, допринесе за функционирането на единния пазар и за изграждане на конкурентоспособна, многомодална, безопасна транспортна мрежа. Разбира се, няма да забравяме и какви са вредите от транспорта по отношение на околната среда. Искам да сложим специален акцент на законодателните текстове в транспорта, които предложи комисията в края на миналата година. Примерно текстовете в случай на липса на сделка с Обединеното кралство. Това законодателство ще влезе в сила на 30 март тази година. Също така можем да кажем, че в случая с морския транспорт бе постигнат политическо споразумение с парламента по време на тристранната среща съвсем скоро. Също така ще преговаряме по трите законодателни текста в пакета мобилност, за да се постигне справедлив компромис в областта на инфраструктурата и транспорта и за сухоземен транспорт и морски. Нека да очертая приоритетите в сектора на транспорта. Ще говоря на родния си език. Пичилор де транспорт рутиер. И така, що се отнася до услугите в пътния транспорт, мисля, че е в интерес от всички да, стигнем, да постигнем ефикасност на същия този транспорт, като вземам предвид една лоялна и коректна а, конкуренция, която е ориентирана към потребностите на пазара, без административни тежести, които да са ненужни. От полза за този сектор е всъщност да се подобряват социалните условия на работа на работещите в сектора, както и да се гарантира Път на сигурност на постигнатото ниво, както и контрола да бъде по-ефективен и ефикасен, за да има недискриминационно и хармонично прилагане на правилата. Що се отнася до социалния стълб и пазара, в пакета Мобилност 1 съветът постигна общ подход. Ние следим с голям интерес дебатите в Европейския парламент и сме отворени към по-нататъчни дискусии. В същото време може да се започне в дебат с вас, що се отнася до найтите МПС, които са част от пакет Мобилност 1 и за който вашия парламент вече е изготвил доклад. Ще положим всички възможни усилия, за да може съветът от своя страна да обсъди максимално бързо и точно това досие и да се влезе в преговори с парламента, като намерението всъщност е да приключим досието до края на своя мандат. Сега, е, пътната сигурност, това е една приоритетна цел на Европейския съюз. Огромно е въздействието върху живота на гражданите. Има съответна директива, която е свързана с управление на сигурността и инфраструктурата по пътищата и това е един от приоритетите на румънското председателство има различия между законодателите, що се отнася, например, приложното поле на същата директива, където системите за сигнализация са различни. Независимо от това, от утре започва един трилог, за да може оперативен, в оперативен план да се раз, да се преодолеят тези различни становища и до края на февруари да се стигне до съгласие. Що се отнася до решението, свързано с крайната дата за изпълнение на специалните правила, свързани е, с аеродинамични кабини, краят на това досие също е приоритет за румънското председателство. Тази инициатива макар че изглежда много простичка, ще даде възможност да се намали потреблението на горива, да се намалят емисиите на СО2, както и цените на а, транспорта да паднат. Надяваме се да има консолидиране на пътната сигурност втората част на своя мандат румънското председателство би искало да напрегне по преговорите, свързани с евровинетките и прави правилата на пътниците в железопътния транспорт, за да може, както казах, да има наистина един напредък на ниво съвет. Що се отнася до интермодалния транспорт, Нашето председателство ще продължи преговори, за да може да се стигне с вас, но споразумение за преразглеждане на директивата за комбинирания транспорт или интермодалния транспорт. Осъзнаваме значимостта на това досие в сектора на транспорта и се надяваме по време на следващия трилог всичко да тръгне добре. Също така искаме да обърнем сериозно внимание на второто досие което е свързано с декарбонизацията, както и смягчаване на негативното влияние на промените в климата, за да се насърчават МПС, които не замърсяват. Тук целта е да се увеличи квотата на пазара за такива не замърсяващи МПС, Надяваме се съответните органи да обръщат внимание на тези МПС и да се намалят емисиите на со 2 и също така искаме нарастване на конкурентоспособността на този, тип сек... този сектор от транспорта. Ние ще положим всички усилия, за да се приеме позиция на съвета в максимално кратки срокове. След това е, Надявам се вие, Европейския парламент, да постигнете с нас до средата на февруари политическо съгласие. Цифровизацията, тя е изключително важна в сектора на транспорта. Той има много положителни тази цифровизация има много положителни последствия, особено що се отнася до административната тежест. Във втората част на нашето председателство ние ще работим в съвета по един регламент, който е свързан с приемането на информация по електронен път или в електронна форма. Идеята е да се създаде единна рамка, законодателна рамка за тази сфера. Тя ще допринесе за нарастването на ефикасността на този сектор. И по този начин, надявам се, да имаме един подход, който да доведе до обща позиция. Що се отнася до цифровизацията, още веднъж трябва да кажа, че ние сме се ангажирали по време на преговорите за обслужването на едно гише. В случая говоря вече за морския транспорт, в рамките на този морски транспорт ние държим на вашата помощ, за да се стигне до политическо съгласие, свързано с една директива, която ще се занимава с обучението и сертифицирането на екипажи, които пътуват по море като е нужно да може да се припознават дипломи, сертификати и така нататък от различните държави членки. Преминавам към инфраструктурата. Това е изключително важна цел а, за нас в Европа. А, трябва да се стигна, постигнат целите, които бяха заложени за приключване на досието за мрежите ТНТ. Трябва да се модернизира транспортната инфраструктура, да се използват нови технологии нужен е растеж на сближаването и конкурентоспособността на Европейския съюз, особено що се отнася до устойчивата мобилност и взаимосвързаността. Инфраструктурата е наистина приоритетна цел. Дори и днес в Европейския парламент започваме преговори за постигане на частично политическо споразумение за регламент, който е свързан с механизма за свързване на Европа 2. 2.0. Транспортът тук е основната част от този механизъм. Надявам се да стигнем до добро решение, за да се финансира този голям инфраструктурен проект. В същото време румънското председателство държи много на упростяването на процедурите, които са свързани с издаването на разрешителни за изграждане и други процедури, които са свързани с улесняване на финализирането на мрежите ТНТ. В този смисъл бихме искали напредъкът да е свързан и с регламента Smart TNT и да има общи указания или обща ориентация по това досие. Лятното часове, часово време. Що се отнася до сезонната промяна на часовото време, макар че става дума за много видимо досие, което интересува всички и оказва своето въздействие върху живота на европейските граждани, е, държавите членки като че ли имат нужда от повече време, за да проведат консултации със своите граждани и с съответните економически сектори, за да може да се стигне наистина до едно добро решение за часовото време. За това ние ще се занимаем с това досие във втората част на своето председателство. Целта е приоритетна за румънското председателство и може да е, и ще бъде част от мероприятията, които ще организираме през следващите 6 месеца. Ще има една конференция по различни теми, т.е. ще има много конференции по различни теми. В крайна сметка те ще са тясно свързани с транспорта. Ще организираме също съвет, е, неформален, на министрите на транспорта в Букурещ на 27-28 март. Там ще се занимаем с темата ТНТ. Всъщност, е, преди съвета на 21 март понеделник ще имаме международна конференция с много широко участие на оператори в пътния транспорт. След това ще организираме международна конференция по темата сигурност по пътищата. Ще ви очакваме да присъствате на всички тези събития, конференция, които ние, Румъния, ще организираме по време на своя мандат, докато председателстваме съвета на Европейския съюз. Съвета ТТЕ, транспорт, телекомуникация, и енергетика ще се състои в Люксембург на 6 юни. Ще се е, говори по много теми е по различни досиета. Румъния пое своя мандат на председател на съвета и съответно иска да гарантира приемствеността на европейската програма. Ние сме отворени за диалог, един диалог, който да е конструктивен с всички европейски институции и най-вече с вас, Европейския парламент, за да има приемственост и консолидиране на европейския проект, за да може Европа да бъде много по-близо до своите граждани, за да може Европа да бъде все по-сближена, по-солидарна и разбира се за нашето бъдеще. Аз съм убедена, че ще работим заедно и ще направим всичко, за да постигнем резултати. Европейските граждани да постигнат е, резултати е, за всичко, което е нужно да бъде направено. За всичко е нужен прагматичен отговор, който да бъде подаден своевременно. Благодаря. Благодаря, госпожо министър. Много амбициозна, много плътна е вашата програма. Благодаря за първите представения. Нека да започнем сега дебата, да чуем въпросите и после вие ще им отговорите на всички. Господин Винден Камп, имате думата за две минути. Добре. Добър ден, госпожо министър. Добре дошла от името на групата на НП. Това е първото председателство на Румъния и затова искам да ви пожелая всичко най-добро, тъй като политическото положение в ЕСА и в вашата собствена страна не е, е чак толкова просто. Аз съм положително настроен спрямо ентусиазма, който демонстрирате. Вие освен това казахте, че сте готова да проявите всичката необходима воля, за да приключите работата по много досиета. В началото искам да подчертая следното. Казахте, че искате да сте честен посредник пакета за мобилност номер едно няма да е лесен за решаване. И в парламента има проблеми. Вие не казахте нищо за сроковете. Смятате, че румънското председателство може да има първи тристранен разговор на 15 март. След това ще е време за подготовка за избори След това много разговори ще трябва да приключат, много споразумения сключени след това ще дойде есента, зимата, трябва да има регулация. Не казахте нищо за Западните Балкани по отношение на транспортната инфраструктура. Ние бихме желали Западните Балкани да бъдат свързани с Европа по по-добър начин. Какво смятате по този въпрос? По отношение на туризма – Нашата комисия се казва Комисия по транспорт и туризъм. Изглежда, че понякога изглежда по-лесно да се говори за туризъм, отколкото за политика. Може би е добре някой да прекара вакансията си в Румъния, за да е полезно и за вашата економика. Господин Ертук, благодаря. Уважаема госпожо министър, добре е дошла. Добре дошла още веднъж, бих казал, в Комисията по транспорт. Аз ви приветствам от името на групата на социалистите. Желая ви всичко най-добро. Това е вашето първо председателство. Мисля, че вие достойно ще представите своята страна. Вие самата. Споменахте страшно много приоритети и досиета. Мисля, че избора който сте направили е добър. Споменахте много досиета, които би следвало да бъдат приключени по време на вашето председателство. Искам да ви поздравя за списъка с задачи, защото в миналото имало председателства, които са си поставяли много приоритети, но са се проваляли, проваляли гръмко. Мисля, че вие сте избрали точните приоритети, не на последно място и с оглед на европейските избори. Вие искате Съюза да върви напред. Благодарим ви. Има три приоритета, които са много важни за нас. Всяко едно от тях всъщност е важно само по себе си. Говорихте за трансевропейските транспортни мрежи. Те са от съществено значение за Съюза, особено когато става дума за свързването на по-периферните страни. Знаете колко е трудно за тези държави да се здобият с най-необходимата инфраструктура. Според графика на работа, а работата започна преди 6-7 години, е време за следващата стъпка. Много бързо се променят нещата, много бързо се променя света. Трябва да разгледаме възможностите за и альтернативна инфраструктура, която да отчита и различни типове енергийни източници, хибридни източници на електроенергия. Мисля, че с ваша помощ подобни инициативи могат да бъдат координирани с инициативата за разгръщането на ТНТ. На следващо място. Много е важно във връзка с альтернативната инфраструктура да се отчете и въпроса за тахографите в камионите, които превозват стоки. Мисля, че вие, Румъния е една от държавите, които са в нелеко положение има много измами. Кажете ни какви ще бъдат вашите предложения. Желая всичко най-добро. Благодаря, господин Лунгрен. Благодаря. Добре е дошла, госпожо министър. Нямате кой знае колко време, за да направите нещо, защото парламента общо взето след месец-два ще спре работа Предстоят избори. Моя най-голям интерес е шосейния транспорт. 30 години съм бил шофьор на камион, преди да стана депутат. Знам какво се случва по пътищата. Аз съм от Швеция и виждам как е, шведските компании губят мястото си на пазара поради присъствието на транспортни фирми, най-вече от източна Европа. Тези фирми работят на цени, които са една трета от онези, които трябва да поискат шведските фирми, за да могат да плащат всички данъци, такси и така нататък. Около 70 000 евро под формата на данъчни приходи губим за всеки камион, който не може да оперира. В крайна сметка загубите са големи, много фирми фалират. Затова досието за каботажа е изключително важно. За мен е добре, че има международен транспорт в ЕС, но и конкуренцията трябва да е лоялна. Аз не се страхувам от фирми, от която и да било страна, но конкуренцията трябва да е лоялна. И ако не е възможно в Съюза да има лоялна конкуренция, то в крайна сметка се стига до унищожаването на един цял отрасъл в някои членки. Досието на господин Ертук за каботажа не е особено популярно, особено ако погледнем държавите от източна Европа. Надявам се обаче, че вие ще се стремите към лоялна конкуренция. Защото засегнатите от това законодателство най-вече са шофьорите. Онези, които живеят в продължение на месеци в камионите и нямат социален живот. Затова се надявам, че вие като председателство ще се стремите и ще постигнете лоялна конкуренция в Европа. Госпожа Майснер. Благодаря, госпожо председател. От името на либералите, тук съм, виждате ли ме? Добре дошла от името на либералите. Жалко е, че първото ви председателство е толкова кратко. Няма да имате възможност да свършите много неща. Стискам ви палци. Много амбициозен е вашия план. Вчера чух, че проведен първи тристранен разговор относно сертифицирането на плавателни съдове – Желая ви всичко най-добро по отношение на тристранните разговори. Вчера имаше и първият тристранен разговор относно средата за европейско морско обслужване на едно гише. И тази тема е важна. Пакета за мобилност, знаете, той основно ни занимава. Има и други досията. Е, намаляването на емисиите може да доведе до по-голяма безопасност. Това е полезна инициатива. Ако успеете да приключите работата, ще е много добре. Ще имате един плюс в повече. Какво да кажем за правата на пътниците в железопътния транспорт? Мисля, че е добре да се работи в съвета, защото много граждани биха погледнали положително на едно добро решение и биха отишли да гласуват на европейските избори по отношение на трансевропейските транспортни коридори. Тази карта на ТНТ представлява кръвоносната система, ядрото на единния пазар. Надявам се, че ще успеете. Надявам се, че благодарение на механизма за свързване на Европа ще се намерят средства за онези инфраструктурни проекти, които са важни за периферията. Искам да спомена река Дунав използването на реката като плавателна. Господин Нерток говори въобще за транспортна инфраструктура. Много е важно тя да бъде разширена. И така стигам до въпроса. Говорихте за фактора време и за втората част от вашето председателство. Смятате ли, че ще стигнем до някъде? Говорите за прогрес по време на втората половина, защото в съвета има проблеми или отчитате изборите тук при нас? Благодаря, госпожо Майснер. Господин Крамер има думата. Благодаря, тук съм, госпожо министър. И от мое име всичко най-добро по време на вашето председателство. Много се радвам, че мога да работя с вас. Няколко въпроса. От 90-та година насам транспорта е единствения отрасъл в ЕС, в който нарастват емисиите. А говорим за справяне с измененията в климата. В Румъния една трета от мрежата ще бъде премахната, закрита, просто така. Смятате ли, че железопътният транспорт трябва да получава такова отношение. Вие говорите за железопътна инфраструктура, говорите за нейното съкръщаване. Това добро ли е като цяло за мобилността и за околната среда? Споменахте туризма, няма съмнение, че той е важен. Има 10% увеличение всяка година на туристите в Европа. Споменахте и река Дунав, аз плавах по нея. Тази година направихме едно такова пътуване. Има 50 км отсечка по Дунав, които са доста опасни. И трябва да си много внимателен, особено ако караш колело, защото има едно място в тази отсечка, където има препокриване на железопътни линии, на шосета и така нататък. Мисля, че е добре, че се вземате с много различни инициативи. Мисля, че в цяла Европа трябва да работим за разгръщане на различните типове транспорт. Пълна подкрепа ще имате от наша страна. Говорихте за тежкотоварните камиони. Един румънски шофьор на камион стана известен неговия случай. Той работи постоянно в Германия и Холандия и постоянно спи в камиона си. Мисля, че това е едно модерно робство. Знаете за принципа еднакво заплащане за еднакъв труд и съответно еднакви права за всички в конкретен отрасъл. Ако една румънска медицинска сестра работи в германска болница, на нея се плаща колкото на германските медицински сестри. Защо обаче това не е част от транспорта? Госпожа Айот. Да. Благодаря, госпожо председател. Ето ме тук. Госпожо министър, добре дошла. Eh, Има две теми, които са ми по сърце. Аз съм докладчик по темата комбиниран транспорт на стоки, както и по темата сигурност на инфраструктурата по пътищата или пътната, извинете, инфраструктура. Що се отнася до комбинирания транспорт, преди около 6 месеца имаше една среща в комисията с австрийския ви колега. И това беше един от приоритетите, каза той, максимално бързо да се свържи, да се приключи това досие съветът отне, му, на съвета му отне 6 месеца да стигне до позиция. Трилозите започнаха по тази тема. Много се надявам да може да се приключи бързо това споразумение по темата, макар че нямаме достатъчно време, тъй като това не е пълен, пълно 6 месечие. Мисля, че този комбиниран транспорт е изключително важен особено ако искаме намаляване на емисиите, свързани с транспорта в цяла Европа. Знам, че вашето председателство така има боен дух. Видяхме, че имате огромно желание да работите, дори ускорено, което ни кара да се надяваме. Същото се отнася и за инфраструктурата, пътната инфраструктура. Преди няколко дена в комисията говорихме по тази тема, сега имаме трилог Надявам се да има същата воля вашето председателство да се стигне в максимално кратки срокове до такова споразумение, защото не може да приключи този мандат без да сме направо постигнали големи резултати. Никак не ми се иска това да се случи. Ще бъде чудесно такова едно послание да се изпрати на гражданите. Благодаря. Мерси боку, мадам. И аз ви благодаря, госпожо Аюто. Господин Маринуск, Маринеско за минута и половина. Заповядайте. Е, Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Госпожо Плумп, вие представихте цял списък с е, приоритети, доста дълъг списък. Надявам се всичко това да може да бъде постигнато, това, което желаете. Аз лично искам да кажа, че е, в парламента ще ви подкрепям. Говорихте за пакета мобилност. Имам въпрос. Защо гласувахте в съвета като въздържали се. Изключително важно е да има позиция на съвета. Знаете, че държавите, които се намират в периферията, не се намират в най-добрата позиция, особено що се отнася до това предложение. То е доста протекционистко за онези държави, които са в центъра на Европа. Поради тази причина Европейският парламент все още не е излязъл с своя позиция. Доста сме разделени по този въпрос. Това, което е направено до момента е да постигнем по-добри условия за онези, които се намират по периферията. Та, защо се въздържа при гласуването Румъния в съвета? След това, що се отнася до свързаността на Европа, механизма за свързане на Европа, има 4 милиарда, които вече бяха гласувани и могат да бъдат прехвърлени от политиката за кохезия към тази механизъм за свързване на Европа. Какво ще стане? След това, какво ще стане с този трансфер? най-общо казано, тъй като има много проблеми с финансирането. Каква е ситуацията в Румъния с проекта, който трябва да бъде финансиран от този механизъм в този бюджетна рамка. Къде се намирате? Ще се стигне ли скоро до това? Защото в парламента много говорим за това, че не е достатъчно това, което е направено. Благодаря, господин Маринеско. Мерси, мерси боку, мадам. Госпожа Рево благодаря, ето ме. Благодаря ви, госпожо министър, за това, че сте тук и че представяте приоритетите на вашето председателство доста координатори вече го казаха, намираме се в една времева рамка, която е различна от вашата и трябва да постигнем съгласие по текстове, които в крайна сметка, заедно с Европейската комисия, ние трябва да излезем с обща позиция, т.е. максимално бързо трябва да започнат трилози с съвета. Сред тези текстове, за които говоря, се намира и този, който е свързан с евровинетката. Ние е, го наричаме данък при нас, но няма значение. При нас гласуването беше ясно Подкрепя се това предложение от Европейската комисия. За съжаление, програмата, която е на съвета, го предлага на Корепер през юни. Знаете, за нас юни е много късно. Какво ще стане? Какво ще стане с тези текстове, например, по които няма големи проблеми? Те са изключително важни и е важно да покажем, че можем да напреднем по точно тези елементи, да ускорим календара и да се проведат трилози, които максимално бързо да протекат и накрая да има обща позиция на съвета, на Корепер, на различните министри по темата. Вече две години се разглежда това, подобно на други текстове и наистина бих е, ви помолила да има ясен напредък по тази директива. След това, що се отнася до Европейския механизъм за взаимосвързаност или механизма свързане на Европа. Е, европейския парламент е, каза, че иска реципрочност с трети страни за достъп на пазара. Това е една тема, която е изключително важна, за да се подкрепи подкрепят операторите и европейската промишленост. Благодаря. Благодаря, госпожа Билбао. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо министър. Бих искал да ви поздравя. Румънското председателство е начертало много амбициозни приоритети. Много приоритети имате, но Два са основните. Те са основни и за Европейския съюз. Пакета за мобилност. Аз ви приканвам да приключите работата по този пакет. Ако това се случи, е, ще решим наистина много проблеми и е добре да не си тръгваме с празни ръце. На второ място ТНТ. От 1994 година насам те са в основата на нашите приоритети. В Испания има една поговорка, която буквално се превежда с думите не отхапвай повече, отколкото можеш да преглътнеш. В съвета често има опити да се решат много проблеми наведнъж. Вчера разбрахме, че няма да има повече промени, що се отнася до шосейната безопасност. Това беше подчертано. От друга страна, гражданите имат е, много е, сериозни тревоги спрямо безопасността по пътищата. Тук трябва да спомена и въпроса за смяната на времето два пъти годишно. Вие Казахте, че няма да е лесно. Имахте и коментари, които не ми се понравиха. Аз обаче ще ви гласувам кредит на доверие, защото мисля, че по-малките държави успяват по-добре по време на своето председателство. Освен това, в вашето председателство, в рамките на вашите екип има много жени, така че ви желая всичко най-добро. Благодаря. Добър ден, е, госпожо министър. Добре дошла. Румънското председателство ще се изправи пред много предизвикателства, особено в транспортния сектор, където са и приоритетите ни. Има да, доста теми, по които са започнали или трябва да започнат триалози. Вие вече изложихте и колегите изложиха най-важните досиета – но нека да коментирам малко повече за така гледната точка от Румъния, защото като председатели на съвета вие се изказвате от името на всички страни членки мрежите, транс, трансевропейските транспортни мрежи трябва да достигнат до най-отдалечените е, райони, защото ако искаме интегриран вътрешен пазар, те трябва да имат достъп а, до други части на Европа. Там трябва да се работи и с а, е, средства от Кохезионния фонд и други възможности. В парламента направихме усилия да гарантираме една добра законодателна рамка и се надяваме, че и съвета ще, е, е, председателството ще я подкрепи, за да може и в съвета да минат всички мерки за подобряване на инфраструктурата, включително за да няма и жертви по пътищата. Искам също така да спомена и проекта Жени в транспорта. Този е, сектор, е, в него преимуществено работят мъже, но ние имаме желание да сменим тази парадигма. Надяваме се, че и съвета ще ни подкрепи така, както ни подкрепя е, комисията. На 8 март, Международния ден за правата на жените, ще покажем и колко много са жените в тази сфера, ще организираме една проява с, с цел да покажем какво означава това да работиш в транспорта, да си жена и да поемаш своите отговорности. Е, Следващия оратор, тук съм госпожа Грас Вандер. Е, се изказва благодаря на министъра Споменахте пътната безопасност. Трябва да постигнем напредък. Тук очертахте различни приоритети – Темата е много важна за мен. Аз съм докладчик по някои досиета от името на социалистите и демократите. Мисля, че точно по въпроса за безопасността по пътищата трябва да се работи много и да се надяваме, че ще стигнем до някакво споразумение. Не само в рамките на трансевропейските транспортни коридори, но и по други въпроси има известно известно сближаване на позициите. Има и по-слаби участници в движението, като колоездачите. Те обаче са важни. Необходимо е да подобрим инфраструктурата, необходимо е да подобрим постиженията в областта на автономното управление, хармонизацията в това отношение. Надявам се, че вашите тристранни разговори ще бъдат успешни в крайна сметка, защото е необходимо да намалим загиналите по пътищата. Знаете за целта 0 загинали до 2050 година. Надявам се, че ще запретнем ръкави и ще работим, за да приключим по тези досиета. Госпожа Андерсън, имате думата. Благодаря. Много се радвам, че сте тук. Аз подкрепям силно вашите приоритети и вашите предложения. Няколко неща. На първо място, относно наетите превозни средства. Аз съм докладчик в Сянка това досие има доста сложна предистория в комисията. Вероятно знаете за това. Вотовете в пленарна зала бяха на кантар. Едно изменение беше прието и аз бих искала да се преразгледат нещата изцяло. Моля да погледнете измененията, които минаха в пленарна зала миналата седмица. Това не са радикални социалистически изменения, както ги определят някои от хората от НП. Нашите изменения са насочени или поне част от тях към правилното прилагане на законодателството. Надявам се, че съвета, тъй като не е финализирал своята позиция, ще ги погледне внимателно тези изменения. На второ място, правата на пътниците в железопътния транспорт огромна победа за парламента. Ние успяхме да създадем едно изключително амбициозно предложение. Организациите на потребителите на европейско ниво много се зарадваха и призоваха румънското председателство да придвижи досието напред колкото се може по-бързо. Радвам се, че и госпожа Майснер говори по този въпрос. Ако погледнете отблизо нещата, ще видите, че няма основания за клауза за извънредни обстоятелства или форс-мажор. Защо да трябва тежестта да се прехвърля върху потребителите от плещите на операторите? Трябва да изпратим ясно послание заедно, що се отнася до пропуснатите, изпуснатите връзки. Трябва да помогнем на хората, които няма къде да отидат, ако са си изпуснали връзката. По тези въпроси и по цялото досие се надявам, че ще можем да работим заедно, за да може досието наистина да бъде прието в пълна степен. Госпожа Грапини, вие приключвате списъка с изказванията. Președintă, и vreau uh, să mulțumesc благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на колегите, които отправиха въпроси към госпожа министра, а също така искам да оценя колко стройна и точна бе нейната презентация. Прави го не защото съм от Румъния, аз познавам много добре правителството, познавам потенциала му и съм убедена, че нашата гластънка ще приеме на сериозно всички предложения на колегите. Мандата на румънското председателство е по-къс, но има много неща, които трябва да се свършат в този момент. Що се отнася до ЖП транспорта, Наясно съм, че в е, Румъния мрежата, е, е, железопътната мрежа е една от най-гъстите в е, Европа. Разбира се, тя има нужда и от обновление. И в рамките на краткия срок, в който Румъния ще бъде председател, Румъния ще може ли да сложи темата за железопътната мрежа в, на дневния ред? После, въздействието на транспорта върху туризма. Естествено, ако транспорта е добър, туризма ще е, разцъфтява естествено, затова трябва да се работи по тази тема. Благодаря. Имате вече отправени въпроси, госпожо министър. Те съвсем не са малко, както съвсем не са малко и предизвикателствата. Ще ви дам достатъчно време, за да можете да отговорите на въпросите. Заповядайте. Merci beaucoup, Madam President. Um, first of all, I would like to thank благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря за всички въпроси, които бяха отправени към нашето председателство. Това, което считам и искам да ви кажа, че ние трябва да работим заедно в е, подкрепа на европейския проект, за да бъде той от полза на всички европейски граждани. Вие подчертахте е, кои са общите ни задачи е, за защита на границите, на гражданите, извинете, и за повишаване на конкурентоспособността в, в сектора. Също слагаме акцент върху устойчивостта на мобилността и взаимосвързаността, а и на всички останали политики, които трябва да извърш... проведем, за да постигнем резултати. Всички те са ориентирани към економически е, растеж, конкурентна способност и е, е, благоденствие на гражданите. Благодаря за въпросите и мога да кажа, така както казах и от самото начало, че ние си формулираме и амбиции и се опитваме да останем реалисти. Реалисти, защото действително срока на нашето председателство е много кратък. Мандата ни ще приключи след два месеца и половина. Абсолютно си даваме сметка за това. Затова искаме да изведем до край най-важните досиета – до средата на март. Вие всички подчертахте кои са важните досиета. Има пътна карта, господин Ванденкамп. Благодаря ви за вашите думи. Действително имаме пътна карта с 7 основни досиета, които трябва да бъдат изведени до успешен край до края на председателството. Разбира се, отчитаме и политическият контекст, свързан с европейските избори. Ще следваме много стриктно всички усилия да финализираме досиетата. Пакета мобилност едно. Там искам да ви кажа, да, следя това, което се случва в Европейския парламент. Политически посланието е много силно. А на ниво съвет ние сме готови. Е, получихме мандат по време на австрийското председателство и ще влезем в е, триалог с вас, но искаме да сме е, наясно дали ще се обсъжда целият пакет. Ние сме гъвкави евентуално да започнем триалог само по едно от досиетата – което бе прието от вас. Тоест, проявяваме максимална гъвкавост и сме готови да започнем тристранните срещи с вас. Related to the West Що се отнася до Западните Балкани, те са приоритетни за румънското председателство. В такъв смисъл Искаме да насърчим всички проекти и инициативи, които са насочени е, към е, стабилност, е, да се дадат възможности за действие на секретарията на общността, свързан с въпросите на транспорта. за в подкрепа на политиката на съседство. Господин Ертук също зададе въпрос и отправи послания, за които му благодаря. Да, мрежата ТНТ има особено значение за нас – защото тя осигурява е, свързаността в Европа. Това е от значение за гражданите, за тяхната безопасност. Ще работим и по този въпрос. Основната ни цел е заедно с вас да стигнем до решения, свързани с мобилността. Yeah, we, we, we support also all other initiatives as are the alternative uh, um, solutions for the infrastructure. Подкрепяме и всички други инициативи за альтернативна инфраструктура related to the mobility again scopul președinției României este ca împreună cu Parlamentul Свързано с мобилността отново, целта на нашето председателство е заедно с парламента да намерим решения и компромиси, за да постигнем по-добро функциониране на единния пазар. Да се подобрят социалните условия за работещите, и да се постигне по-голяма сигурност на пътя. Тук се поставя въпроса и за мерките за контрол, които не следва да бъдат и дискриминиращи, необходимостта да се намали бюрокрацията и всички затруднения пред предприятията. Господин Маринеско, действително аз тук пред вас съм в качеството си на председател, представител на председателството на съвета. И нашето поведение по време на гласуването по теми транспорт в съвета – аз е, е, ще е, се произнасям като временен министър на Румъния за транспорта. А защо се въздържахме? Защото последно предложения текст не отговаряше на целите и интереса на Румъния. Нямаш това, разбира се, не се отнася, така няма никакво отношение към пред, румънското председателство. Просто тук ви давам отговор в качеството си на временен министр на транспорта. Госпожа Аюто и господин Крамер – зададоха въпрос за преразглеждането на директивата за комбинираните превози на стоки. Тук се търси намаление на е, е, въглеродните емисии. Абсолютно сме наясно колко важно е е досието за транспорта на европейско ниво. Той, то остава наш приоритет и се надяваме в преговорите с парламента да постигнем балансирано решение в рамките на двата месеца, които ни остават януари и февруари. За смяната на лятно и зимно време има затруднения в рамките на съвета и страните членки имат нужда от повече време, за да проведат достатъчно консултации и е, вътрешно, и с със съседите си, защото едно подобно решение има сериозни последици и за гражданите, и за економиката. Госпожа Андерсън. Вие говорихте за досието на автомобили под найем. Румънското председателство ще направи абсолютно всичко необходимо, за да може да стигнем до една обща ориентация по досието и да започнем преговори с парламента. Вече очертахме и евентуалните дати за започване на тристранната среща. А ако успеем, е, ще го приключим по време на нашето председателство или поне е, ще се постараем да е, постигнем ясен напредък. Също вие коментирахте правата на пътниците по това законодателство се водят дискусии вече е, по три председателства насам. И в един момент всичко приключи, е, когато започна да се разглежда темата Брексит. Аз лично също се явявам в качеството си на пътник, както и всички вие. Затова ние считаме, че трябва да има е, ясна е, регулаторна рамка. Тя е от жизнено значение да бъде лесна и проста за изпълнение, да е ясно кой отговаря за изпълнението на тези разпоредби. Председателството очаква с е, голям интерес и резултатите от проучването на комисията, след което в втората половина на мандата ще се произнесем по досието. Очакваме за сега комисията да приключи с проучването си. Privește întrebarea domnului Liber, Liberatski. А... Да отговоря и на въпроса на господин Либерацки. Ако аз и въпрос на госпожа Грапини. Правилата на пътуващите в ЖП транспорта. Европейското парламент вече има своята позиция. Ние ще продължим с работата по досието във втората част на мандата ни, защото там има да се обсъждат чисто технически въпроси, а това отнема време. Ние очакваме да постигнем напредък и по това досие до толкова, доколкото е възможно. Що се отнася до пътната инфраструктура, транспортните мрежи, както вече е, казах, ние осъзнаваме въздействието на тези мрежи за економиката и нейния ръст. Туризмът, който се развива с големи темпове в Европейския съюз и то във всички страни членки. Дори само за Дунав да стане дума или каквато и да било друга инфраструктура, ние си даваме ясна сметка, че ако се грижим за инфраструктурата, резултатите ще се отразят и то положително и на другите економически сфери, не само на туризма. На международно ниво би следвало да формулираме ясно ценностите на страните членки, защото няма нищо по-добро от е, нашето семейство европейско. И всички проекти, които работят за нашите е, ценности, е, ще бъдат подкрепени така, както работиме и за инфраструктурата, и други. Тази тема за мен е изключително важна. По отношение на евровинетката, ние ще се занимаем с предложението за директива, дори когато парламента ще излезе в изборна вакансия, за да можем да стигнем до да се доближим поне до съгласие по темата. Свързано с ЖП транспорта, сега отново ще се изкажа от името на румънското правителство. Не става дума само да броим колко са километрите на ЖП мрежата и да вадиме от експлоатация определени отсечки. Ще видим какво ще е необходимо да се направи. Комисията току-що одобри един много голям проект за Румъния за изграждане на нов ЖП път, е, което ще струва около 1 милиард евро. И мога да ви е, гарантирам, че железопътният транспорт е приоритетен, просто защото и по-малко замърсяваща е, за Румъния. Това определено е приоритет, и е вярно и за цяла Европа. Госпожа Юто постави въпроса за сигурността по същ... пътищата. Тук също сме очертали темата като приоритетна. Ще продължим с всичко, което направи и австрийското председателство по темата и ще направим дадем всичко, което е по силите ни, за да приключиме досието преди края на румънското председателство. Предвиждаме три е, срещи, е, три странни. Утре ще се провере, проведе първата. Въпросът е така реалистично да разрешим разликите в становищата ни особено по отношение на системите за маркировка. Румънското председателство ще направи всичко възможно, за да успее ефективно и ефикасно да управлява всички политики, които са част от този важен сектор. Много ви благодаря. Много благодаря, госпожо министър. Мисля, че ще имаме възможности да се срещаме редовно. Ще се виждаме на а, трилозите. Ще има и неформални срещи с министрите. Както казахте, секторът на транспорта е на последните, така, последните усилия преди големите избори. Ние сме законодателите, които трябва да докажат, че могат е, в този мандат да постигнат напредък. Благодаря ви и ще се радвам да ви видя отново. В Комисията по транспорт нашите врати са отворени. И сме готови да се виждаме с вас постоянно. Благодаря.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 <coughs> И така последната точка, колеги, е представена на Европейската комисия за дригинена относно дроновете за употреба в отворената категория. Всъщност, господин Маринеско го няма, така че ще отложим тази точка. Поради тази причина тази точка ще бъде отложена за следващата сесия. 29 януари. Това е едната седмица всъщност. И така, приятен следобяд. А не, господин Ван Виндекап, много ви моля бързичко. Благодаря, госпожо председател, за възможността има един проблем с датите с господин Маринеско. Искам да видя дали Европейската комисия може да изпрати по-скорошните текстове, които са част от делегираните актове на нашата комисия, за да може да говорим идната седмица. Господин Маринеско чете много бързо. Той го показа и с превода на пакет Мобилност 1. Има още един пети документ, който е свързан с хармонизирането на нормите. Може ли да се изпрати? Господин Ван Декам, Секретарята ще изпрати мейл, писмо на Европейската комисия, за да може тези документи да дойдат за дискусия. Благодаря ви много. Прекратявам заседанието.